Bien, mes chers collègues. Скъпи колеги, предлагам да започнем нашата работа. Моля ви да извините закъснението, но от 8 до 9, много ви моля. Много ви моля. Моля, моля тези, които искат да говорят по телефона, да говорят навън. И така имахме работно заседание с, службата по външна дейност. по проблеми, свързани с международното положение и които изискват отпускане на европейски средства. Така, връщаме се към нашата работа с предложенията на комисията за финансова рамка 2014-2020. Вчера в началото на следабота изслушахме докладчика Жан-Люк Доан на тази тема. В нощи обсъдихме метода на работа по време на заседанието на координаторите. Все още не сме постигнали споразумение между политическите групи, за начина по който ще организираме нашата работа за, в подготовка на преговорите. Така че ще ви информирам а, за това, което знам и ще видим какво, какво все още трябва да се направи, по какви споразумения да се постигнат между политическите групи, за да започнем работа след парламентарната вакансия. Благодаря на генералния директор, който присъства на нашето заседание, който би могъл да отговори на въпроси, ако е необходимо първо. Европейската комисия, както по наше желание и ние благодарихме на комисията по време на пленарното заседание в Страсбург направи предложения за разходи по различните категории, вписани в финансовата рамка 14-20, значи разходи, приходи, собствени ресурси и нови източници на собствени ресурси. Съвет от своя страна реши е, тези преговори да се водат от е, съвета по общи въпроси, който е натоварен с координирането на двете е, на двата аспекта и те трябва да се споразумеят с министрите на бюджетите, така че за нас събеседник ще бъде съвета по общи работи. Това общи въпроси по принцип това упростява нещата и се смята, че министрите, отговарящи за европейските въпроси, са по-отворени и по-гъвкави отново, по, що се касае до средствата за управление на Европейския съюз. Съвета и по-специално полското председателство в, след унгарското председателство и в с съгласието на следващите датско и кипърско председателство а, даде своето съгласие за партньорство с парламента по време на цялото председателство. Т.е. вече няма да ни се съобщават готови решения, решения взети от съвета, към които трябва можем само да се присъединим и е просто по, по време на работата на съвета по общи въпроси ще можем да изразяваме становищата, становището си по всеки въпрос записан в дневния ред, като това представяне на становище ще става преди заседанията на съвета преди заседанията на съвета ще бъдат организирани заседания, в които ще участват представители на трите председателства полско, датско, кипърско и делегация на парламента. времено полското председателство изрази готовността си да приложи една от препоръките на парламента, т.е. организиране на заседание по финансите и първото заседание ще се състои в Брюксел на 20 и 21 октомври по покана на трите председателства. Трябва да се уточни формата на конференцията, продължителността, дневния ред, както и какви ще бъдат целите. Дали да се споразумееме по даден документ или по процедури. Всичко това ще трябва да се доуточнява и председателя на парламента и самия аз сме в постоянен контакт с министър-председателя на Польша, министъра по европейските въпроси, за да уточниме тези различни въпроси, свързани с дневния ред, продължителността и така нататък, и формата. И за да се работи в дух на разбирателство и последователност с Европейския парламент. Полското председателство покани делегация на нашата комисия, която да участва в заседанието на неформални неформален съвет по общите въпроси, който ще се състои, е, ще се ще заседава в Сопот, град близо до Гданска, където ще се обсъдат общи въпроси. В Сопот ще изпратиме делегация с а, ръководено от заместник-председател Алваро, Гарига, а, Гарига Геренфарм и Ян Йенсен ще участват а, в работата на, на, на съвета, всъщност тази делегация, нашите колеги няма да имат правомощия. Това ще бъде просто един обмен на, на мнения, на становища и наш, наша единствения, единствените правомощия на нашата делегация ще състоят в резолюцията, която бе прията на 8 юни но също времено те ще имат възможност да създадат лични контакти с министрите по европейските въпроси и ще видят по какъв начин ще стане организацията на работата за бъдеще. И така, до следващото му заседание или до края на парламентарната вакансия. Нещата трябва да се подредат. Ще бъде междувременно постигнато споразумение между различните политически групи. Ще се договориме за имената на докладчиците, защото по, по принцип имаме определени докладчици до края на годината, но ще трябва да уточним имената и до края на преговорите. Също, времено ще трябва да се споразумееме и по състава на делегацията, която ще преговаря с а, тройката. Ще трябва също така да уточним условията при които нашата комисия, но и по мое предложение и другите членове на Европейския парламент, които се интересуват от проблемите, които ние обсъждаме, т.е. Специал, специалните докладчици на другите комисии, тези на комисията Шуре или и така наречените приятели на финансовата рамка – ще могат да участват в нашите заседания и да изразяват мнения, становища и ще трябва също така да структурираме работата си с председателския съвет и председателя на парламента. Още повече, че съгласно поетите от Европейската комисия ангажименти, председателя на комисията по силата на член 121 от Лисабонския договор разговаря редовно с, с председателя на парламента и ротационното председателство на Европейския съюз по финансовата рамка. На три пъти вече бяха проведени подобни заседания, предвидени са а, и други заседания. Става дума за член 324. До сега на тези заседания не са участвали пред представители на бюрото на, или докладчици от комисията по бюджета, но би било уместно предвид бъдещите преговори да бъдем представени и всички онези, които от парламента ще участват в преговорите, трябва да бъдат в течение на нещата. И още едно съобщение – Предишните преговори се водеха по силата на разпоредбите на договора от Ница. Междувременно настъпиха а, е, много промени. От... Що се отнася до разходите, разполагаме с регламент на съвета, който изисква единодушие от съвета и мнение на парламента. Става дума за финансовата рамка. Но имаме разполагаме и с междуинституционалното споразумение, което е залегнало вече в самия договора и който което из, изисква специфична законодателна процедура от типа на съвместното вземане на решение. Тук има начини за тълкуване на регламента на съвета. Двата текста са тясно свързани и от политическа, и от юридическа гледна точка и за това съвета бе принуден да създаде съответната структура за провеждане на преговори, което е много по-благоприятно за нас. Що се отнася до собствените ресурси, и тук на едно на едно първо ниво, предвидено в, от, в, в Лисабонския договор се изисква решение, взето с единодушие в съвета и включително и за създаването на нови собствени ресурси. Необходимо е съгласието на националните парламенти, т.е. необходимо е двойно съгласие и двойно единодушие. Що се отнася обаче до изпълнителните мерки за, а, форми, за формирането на нови собствени ресурси, то тогава пар, парламента трябва да излезе с, с становище за съответствие. Тоест, решението не може да бъде взето без ние да сме дали свое съгласие бих нарекал тази процедура е единодушие на 28-те. 27 плюс парламента. Това е. Що... Що се отнася до приходната част? Три а, са документите, различни правни основания, които са ни представени в този момент, към които може да се добавят още, ако се спази принципа да се предостави а, на бюджета, да се вложи а, бюджета, данък върху а, транзакциите или процент от ДДС, тогава ще трябва допълнителни текстове да бъдат приети. И накрая след като бъдат приети финансовите перспективи, ще трябва да се приемат и а, текстовете за политиките, които ще бъдат финансирани от финансовите перспективи. А, Европейската комисия продължава да работи по тези текстове и трябва да направи своите предложения до края на годината. А, по ОСП, по политиката на сближаване, рамковата програма за изследователската дейност, младеща в действие и така нататък. И именно поради тази причина парламента трябва да се организира така, че да информира за развитието на преговорите, всички колеги, които след това като докладчици ще трябва да се произнесат по тези текстове. Това е така един общ поглед. На този етап не смятам, че трябва да влизаме в дискусия по същество. И тримата докладчици не желаят това, впрочем. И докато не сме взели решение за организацията, каква да бъде тя, именно за това предлагам да нямаме такъв дебат по същество и именно за това не сме поканили и комисаря Левандовски за тази размяна на мнение. Комисията е представи предложенията си пред председателския съвет. Миналата седмица и председателят Барозо ги изложи. Имаше първи политически реакции от страна на политическите групи, но що се отнася предложенията на комисията и начина по който ще работим заедно с комисията – все още нямаме разработен такъв механизъм, не е прият и поради тази причина а, няма основания да обсъждаме за сега въпроса с комисаря Левандовски. А, има ли Раймер нещо да добави? Не. Но господин Гудманис поиска думата. Много благодаря вчера а, не бе началото на тези разговори, защото аз бях на заседание с националните парламенти на външната комисия, за което много съжалявам, че, защото исках да споделя мнението си, знам, че нямаме време, а, за а, това, което прочетах в а, документа на Гозес и много се радвам, че тук има представители на комисията, тъй като ако започнем с писмото, изпратено от пет държави, в което се казва, че трябва да сме на нивото от 2013 и го умножите за 7 години и търсите на съпоставими места за данни а, за а, цените. Важно е да гледате не сегашните цени, а реалните цени. Само така може да правите сравнение между а, данните с 2020 с 2011, ако разгледате реалните цени с 2011. Ако го направите, ще видите, че предложенията на комисията са абсолютно същите – като предложените от пет държави. Е, данните са 0,05% годишно и от тази гледна точка те спорят с предложението на парламента за 5%. Абсолютно ясно е, от друга страна обаче те не са виждали толкова революционен бюджет, какъвто представихме днес. Аз разгледах предните три или четири многогодишни финансови рамки и не видях толкова смел бюджет. Има четири смели неща, за които ще се радвам да чуя какво мислите. Първото, което вече се каза, е от страната на изхода. Аз го изчислих за моята страна ако взема 1% от ДДС и го махна, давам го на Европа, не мога да изчисля а, данъка върху финансовите транзакции. Комисията не може, казва 22% по отношение на плащанията от публичните бюджети. Но ако погледнете за малките държави, това е излишък. Значи плащаме по-малко ДДС. Ако е, внесем 1% от съществуващо ДДС, а не 40%, както казва комисията, 40% под сегащия бюджет. Абсолютно за малките държави това е приход. И ако погледнете 2500 2300 е, на глава от населението получават тези държави. А тези държави като Германия и Италия, други, които са а, написали това писмо, те плащат до 1000 на глава от населението. Така че аз ще потвърдя. По, подкрепям, въпреки че моето Министерство на финансите е против. Аз мисля, че те не са го разбрали. За тази, поради тази причина а, и комисията не е посочила процент. А, за, за данъка върху електронните транзакции. Затова казва, че просто ще е 22% от заместващия данъка. Казват, че не е правилно така, но е правилно, защото се съкръщава бюджетът. А, и първият начин да помогнем на комисара да съкрати бюджета не е да се иска 40% от държавните бюджети защото това са направо пари от държавните бюджети, докато ако се съкрати вземането от ДДС, това не минава през държавния бюджет, това е ясно. И тогава тези, които са извън многогодишната финансова рамка, има такива данни, които са в сегашната ако видим те какво правят те, ще видим една гъвкавост 50%. Тук хиляда пъти го говорим. А виждаме, че се увеличава а, резерва и се заделят пари, които могат да се дават само за ИТЕР. Но това е много сериозно предложение от страна на, доход, на, на приходите. Другото изречение финансиране на транспорта чрез облигации. Казват се, че е, това ще са е, облигации от Международната банка за възстановяване и развитие, но не се казва кой ще обслужва този дълг, не се казва как се изчислява заместващите средства. Един трилион за цяла Европа. Това е абсолютно различно а, финансиране. Революционно предложение. Трябва внимателно да говорим за това как това ще се включи в бюджета. Но най-революционното нещо, което видях, много сериозен натиск от Агри и за първ път виждам, че там имат съкръщение на бюджета за селстопанство като цяло. С 8% орязан по съпоставими цени. Ако гледате на едно съкръщение от 14%, това са пари, които се получават от земеделците без а, съфинансиране. А, имаше вчера изказване в комисията Агри. Комисар каза, че това не е, е достатъчно, т.е. не иска да поддържат бюджета. Но това съкръщение не само на бюджета, това е предложение за изравняване на плащанията. Това не го направиха, само се опитват да намалят разликата между най-низките по размер плащания и тези а, от а, държавите, където плащането са най-високи. И двете групи държави не са щастливи от това. Едните не им стига, другите им го намаляват. Сега за кохезията. Кохезията изглежда много добре. 6% ръст в съпоставими цени. Ако погледнете вътре, обаче в предложението се предлагат неща, които се противоречат. Променя се горната граница за освояване от държавите в сравнение с 2005 година, докато 3 години е, три процента растеж е имала страната при положение на 5 години. 2% от граница за структурните плащания и сравните с 4% сега, парите са по-малко. Значи парите са по-малко по страна по страна, по, повече като цяло. Мисля, че това е свързано с преходния период за регионите, но едно нещо тук не е ясно. Комисията не може да ни докаже защо две трети от парите остават в регионите и няма подкрепа за това с данни. Ние не сме любезни, защото Нашите 5% не, 5% не се подкрепят с макроекономически данни на места, но аз смятам, че това е революционно предложение за бюджета. Ако погледнем от първата гледна точка, не можем да разберем защо държавите, които са нетни вносители, не искат да се увеличават приходите, защото има два допълнителни начина. Един от механизма за стабилизация от 2013, а втория за климатичните изменения съгласно, съгласно Канкун. Ние пращаме няколко милиона, те плащат милиарди. Аз за това съм направих разчетите за моята страна и бих се борил за тези предложения, дори ако не ни дадат 5%. Но предложенията, доколкото разбирам, са изключително рационални и добре балансирани. Много благодаря. Благодаря. Поздравявам ви за блестящия ви анализ. на предложение на комисията, в което, на комисията, в която има революционни елементи и което предложение ще изправи правителствата и министра на финансите пред противоречие близко до шизофренното. Или до някакъв мазохизъм. И предвид тези, които правят нетни вноски и те се оплакват непрекъснато колко много плаща, а сега им се казва, вие вече нищо няма да внасяте и те протестират. Така че трябва да знаем дали е, се оплакват от това, че плащат прекалено много или пък се оплакват от нещо друго. Но така или иначе от двете противоположности не могат да се оплакват. Това казваме ние, но докато няма предложение на масата, нещата не са толкова ясни. Но когато това стане, наистина ще бъде доста, доста забавно. Искам да чуя министър на финансите да отхвърли предложението да се намали националната му вноска от Лондон или от някъде друга да искам да чуя министър да каже това. А всъщност им се предлага решение, което не само намалява вноската, а дори я а, премахва. И а, решение, според което а, след 20 години, а, си който ще бъде тук вместо вас, няма изобщо да си задава въпроса колко е, плаща и колко получава моята страна. Това е крайната цел. Във всяка една от нашите страни, е, може би нещата са по-различни в федералните държави като Германия, но във Франция няма град, няма регион, е, който да изчислява и да сравнява какво внася в националния бюджет и какво получава от този бюджет. Не знам в Испания дали се прави, но при нас не се прави. Наистина, доста революционно предложение е това, с, с елементи, които в лично качество мога да кажа, че изобщо не съм съгласен, но така или иначе поставя под въпрос много от идеите, неизменни от дълги години и е, атакуване на някои от свещените крави. Елга Трюпел и след това Гьоран поисках и Салвадор, Ай Айдер, четири моратори, Елга. Само едно изказване като политически коментар на изказването на колегата. Аз смятам, че за предложението на комисията е, за общата селстопанска политика, да има някои съкръщения, да има нов, някои нови стимули, да се преструктурират нещата, е, е в е, правилна посока. Сега по друга тема. Кой участва в екипа за преговори? Знаете, имаме етичен кодекс, начин на работа, а, за нашия парламент и как се съставят а, екипите за преговори. Там трябва да се а, осигури участие на всички политически групи. Вчера казах, не съм за вашето предложение. Затова искам още веднъж да подчертая. Според мен е необходимо да имаме някакъв орган, който да представлява парламентарните групи. За това може би не е лошо да помислим по този въпрос на второ четене. Господин председател, вие казахте очевидно приятелите на многогодишната финансова рамка. И аз смятам за приятелка на рамката и мен трябва да ме включите. Просто исках да кажа какъв ми е интерес, да го заявя. Благодаря. Благодаря. Бих се гордял Бих се радвал да ме смятат за приятел на рамката. Керан Ферн. Благодаря. Аз няма да се занимавам с многогодишната рамка по същество, но Гудманис поставя един въпрос. Ясно е, мисля, че начина по който може да се опише предложението на комисията корено се различава според това откъде си и има силен политически уклон. Господин Гудманес го описа по начин, който според мен представлява замразяване. Замразяване. Много близо до писмото на петте. Но съм виждал данни в различни държави членки, според които предложението е радикално увеличение от между 5% до 11%. Трябва да приемем нещата, защото има различни неща, по, е, начини по които се правят сравнения и всичко е много политически отсветено. Господин Готмани каже, че с приходите това може да се подобри. В моята страна, Швеция, правителството каза, че това ще увеличи с 40% вноската на Швеция. Плюс 40. 1 милиард евро годишно и малко отгоре. Аз мисля, че ще е много добре, ако може поне някои от изчисленията да не ги даде комисията. Не знам дали генералният директор може да каже нещо. Аз виждам къде са затрудненията. Примерно не знаем каква ще е конструкцията на данъка върху финансовите транзакции, какви ще са приходите от, от този приходоисточник, но поне някои разчети какво ще означава това за отделните държави членки. Това ще ви помогне много. Иначе в държавите членки ще се правят какви ли не разчети, те ще са субективни и ще осложнят нещата. И така въпрос към комисията. Пред, а, смятате ли да ни предоставите по-детални разбивки на разчетите? Благодаря, Салватор. Благодаря, ще бъда кратък. Различните политически групи миналата седмица разгледаха предложението на комисията и само две цифри тук ще спомена, които са в резюмето, което ни изпрати комисията. Това революционно предложение се опира на принципа, че парламентът средствата за парламента ще бъдат с 40 милиарда по-малко по отношение на плащанията. А 5% предложени от парламента напълно са пренебрегнати от комисията. Освен това, извън финансовите перспективи, комисията иска да предвиди съответни финансови вноски от други институции. И на трето място, що се отнася до приходите, наблюдаваме паралелен процес, независим от финансовите перспективи. С други думи, колко ще струва на всяка държава членка новата система за собствени средства – е още твърде рано да се каже. И така, в резюме, впрочем, това сме го подчертавали и друг път, в крайна сметка Европейската комисия си гарантира предпазен марш от 5%, с които работеше парламента, предлагаше парламента. Ако съветът не се съгласи е, с увеличение на плащаните с 4%, това предлагат сега финансовите перспективи, ще е, възникне проблем. Погледнете бюджета за 2012. За 2012 съветът е, не само намалява с 2%, 2,9% плащанията, но и в реални стойности се стреми към свиване, към намаляване. И що се отнася до позицията на Европейската комисия, на намалението с 40 милиарда, можем да кажем, че позициите са доста отдалечени и това трудно ще доведе до взимане на решение след година, година и половина. И има, разбира се, положителни аспекти, които трябва да се запазят, но не трябва дървото да скрива гората. И предложението, което ще бъде прието едната година, ще включва този 40 милиарда намаление, което ние трудно можем да приемем. А, бюджета селско стопанство, да, но не. А сега, партидо, това беше партидо Популар, сега следващ оратор. Авия пейда ла палавра пара. Благодаря, господин председател. Искам да задам няколко въпроси на председателя. Виждам, че сме навлезахме по същност, в същността на дебата. Когато комисията представи финансовата рамка, ние изразихме нашето мнение в пленарна зала. Мисля, че комисията прави една основна грешка с тези 40 милиарда евро и от друга страна, те смятат, че това е минимума на минимума, за да можем да продължиме работата. Но, от друга страна, Нека не забравяме, че, са, че съвета няма да спре, но тези 40 милиарда той ще намали е, средствата с още повече. Е, проценти, така че ще бъдем много далеч от нашето предложение, от предложение на комисията. Нека не забравяме, че комисаря Чолос а, самият той говори за минимални, минимални, минимални, минимални средства. Така че на практика накрая ще, ще се окажеме с едно решение решение, което е твърде далече от предложението на парламента и много, много, много, много далече от е, разумните и приемливи е, минимуми. Защото видяхме какво стана с е, Лисабонската стратегия, как тогава ще осъществим и постигнем някакви резултати по стратегия 2020. За това аз бих помолил секретарята или съответните служби да, да създадат едни таблици, съпоставителни таблици, за да можем да направим сравнение между различните глави и части предложенията на комисията, предложенията на Европейския парламент и замразяването на средствата в различни колони, но също, същевременно мисля, че трябва да се направи и един по-подробен анализ на различните части, защото бяха е, предвидени трансфери от е, част първа, в част втора има едни е, собствени средства и така нататък. Затова искам всичко това да бъде представено е, наясно. Аз самата съм направила изчисления, но не съм сигурна в е, резултатите си. Затова смятам, че трябва да работиме на, с едни ясни таблици. Второ, комисарите ком, комисарите ще се яват ли тук пред нашата е, комисия, за да а, е, ни информират, за да се отчетат не можем ли да имаме един календар на присъствието на комисарите? Аз чух комисаря Чолос, но просто съвсем по, по се, се намирах в съответната комисия. Тоест бихме искали да имаме един календар с точните дати. По последната Последния въпрос зададен от нашата колега. Аз ви предлагам след парламентарната вакансия да организираме едно заседание с комисаря Левандовски, а след това по предложение на докладчиците можем да решиме е, да поканиме други комисари на пленарни заседания. Мисля, че докладчика или докладчикът или докладчиците биха могли да направят съответните предложения. Сега няколко коментара показаното от колегите. Сега, дали комисията, дали комисара Левандовски, генералния директор или председателя Баросо са Дейвид Копърфилд. Спомнете си за Дейвид Копърфилд. Той по, по едно време беше е, беше е, приятел на Клаудия Шифър. Е, той беше магиосник. Е, изчезваше, летеше във въздуха е, и господин Гудманис е, е видял звезди там, където Геран вижда облачно време. Еми, това е, това е, това е, това е магията, но но в един момент трябва да разбереме дали нарязаната на части жена е прибрана в съответната котия наистина е нарязана на парчета или е цяла. Така че секретарията раздаде документ със своята оценка. Предполагам, че комисията има своя оценка. Разбирам, че различните генерални дирекции не са съгласни по цифрите. Така че аз ви предлагам през лятната вакансия секретарята и съответните служби на комисиите да създадат една обща база за работа, един общ документ за работа за трите институции и за да може на, накрая да а, не сме, да не работим с Дейвид Копърфилта, с Удини. Помните ли Худини, който на времето е бил завързван с а, вериги, за, заключван в съндък, в надъното на един басейн и за една секунда е излизал от това. Така че в момента бюджета е заключен е, увит в а, затворен с а, тройна ключалка, а сега минаваме към точка 8. Коригираш бюджет номер 8. Хелга. Малко е сложно, технически специфично. Колеги, трябва да слушате внимателно. Okay, draft amending budget number 5. Измен... Коригиращ бюджет номер 5 се отнася за изменението на, бю... на бюджета за Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за дейност. За надзорния орган от 15 по, щатни длъжности трябва да се свенят, свалят бройките до 11. За съжаление, трябва да ви го обясня. А, съгласно регламента за щатните служители от 13 април 2006, ако е било назначено ли, лицето за директор, а, трябва да бъде повишено на следващата степен. Това повишаване обаче вече е станало, така че говорим за второ повишение за това лице. Ако е така, мотивацията е малко подвеждаща. Следователно искаме още информация, в частност, защо това лице вече към днешна дата има степен АД-14. Това е първият случай. Втори случай. За служба. Европейската служба за външна дейност иска да трансформира 40 временни назначения в постоянни щатни бройки. Мотивацията е решение от 2010 от, на съвета, което казва, че когато се изгради напълно Европейската служба за външна дейност, служителите от държавите членки трябва да се назначат на постоянни договори, но разбира се за определен срок. Европейската служба иска да пре, е, а, организира бройките. А, като мотивът е, че не е било възможно, когато миналата година се е одобрено е щатното разписание, да се предвиди какви точно специалисти на какво ниво ще трябва. А, типично за нова институция. Също така искат две повишения в щато разписание. Това ще доведе до 1,4 милиона евро като бюджет. Но за сегащо бюджетно упражнение не се на налагат увеличение, тъй като това ще стане от 2012 година. Тук аз имам сериозни съмнения. Ако погледнете органиграмата на външта служба, има голям дисбаланс с а, а, м, степените от АД до, от 10 до 16 и а, тези с ранг от 5 до 9. Във всяка институция бройката на по-низките назначени на по-ниска степен е по-висока, отколкото по-високите рангове. Тук е обратното. За това искам повече информация за политиката на щатно разписание на външна служба с предвид на разход. Благодаря, госпожо докладчик. Да, нуждаете се от допълнителни уточнения, в детайли и това напълно е разбираемо. Съответните служби, е, надявам се, са си ги отбелязали, и ще могат да ви предоставят тази информация. Припомням, че за е, коригиращ бюджет 5, както и за ректифициращ, е, ревизиран коригиращ бюджет 4, Корепер ще се произнесе чак на 8 е, септември. На 12 съвета ще вземе решение. Така че на 22 септември ще бъде представен вашия доклад. На 11 ще бъде в комисия гласуван и през октомври пленарна зала. Благодаря. И сега ще можем да преминем. Както казахме, 14-та точка е отложена. Можем да минем на 15-та точка на господин Хаглунд. Става дума за рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия. Господин докладчик, имате думата. Chairman, I'll try to be brief. Накратко, но поне 5 минути ще ми трябва да ми обърнете внимание, защото въпросът е доста важен. Той, разбира се, засяга и темата ИТЕР, която неведнъж се обсъжда в нашата комисия както повечето от вас са запознати, договорът е, Евроатом е, дава е, план за разходите от 5 години, за това трябва да се даде удължение от 2 години до края на сегашната многогодишна финансова рамка. Комисията дава предложение с ударение върху две неща. Изследвания в областта на ядреното сливане, т.е. ИТЕР – и а, ядрена защита. Както знаете, ИТЕР е голяма част от а, програмата на Евроатом и аз а, специално а, съм от тези, които имат някои съмнения. Повечето колеги в парламента подкрепят проекта ИТЕР като цяло. Да не забравяме, че това е вторият по големина и изследователски проект в света след Международната космическа станция, така че е чест, че Европейския съюз участва в него. Така, от гледна точка на бюджетната комисия, аз лично смятам, че е нужно, това стана въпрос, а, и в а, комисията Шуре е, да заделим специален фонд за ИТЕР 6,6 милиарда евро, е, който да не се пипа за други цели. Това няма да е, ни доведе до сегашните проблеми в бъдеще за финансирането на ИТЕР. А, трябва обаче да се прилагат конкретни критерии преди да се отпуснат пари. А, от този фонд. Прозрачност, редовно отчитане за напредъка и така нататък. Това е необходимо, защото иначе пак ще изпаднем в подобна ситуация като днешната за финансирането на ИТЕР. През ноември 2010 а миналата есен, иначе казано, съветът взе решение за финансирането на ИТЕР при сега създалата се ситуация. Първоначало 1,4 милиарда бяха взети от неразходваните средства 2010 като общо 416 милиона са по разчетите до 2013 година. Ако Нашата комисия, както знаете, против това решение. А, това е съзвучно а, с а, това, което прави колегата ми а, Райнер по отношение на МВФ и а, за а, рамката за 12-та година, а, по която работи колегата Балсани. В проекта за решение аз предлагам ние да поддържаме финансирането на ИТЕР, с други думи да не приемаме преръст пренасочването на а, а, пари. Това е лесно. Погледнете какво направи Корепер. Искаха с 566 милиона да съкратят бюджета с 2011 и 2012 година. И когато се сложите заедно с това, ще остават Итър без пари. Всъщност имаме е, стратегия за научно-изследователска е, дейност, която покрива периода 2013 година. Аз смятам, че тя е особено важна тук, когато говорим за финансирането на ИТЕР. Затова е важно да се при да продължаваме да търсим неосвоени средства от други бюджетни линии и от други а, фум, параграфи на бюджета, където се споменава и за откъдето да може да се финансира ИТЕР също да се мобилизира инструмента за гъвкавост. Това може да се направи от съвета. Това според мен е важно. Аз искам също да подчертаем необходимостта в бъдеще проектът ИТЕР да бъде обезпечен със специален фонд с 100 милиона евро за бъдеща програма. Това е според информацията, с която разполагам, ще може да се направи. Също така в становището се подчертава на а, значението на управлението на ядрените отпадъци, ядрената а, защита. Това е на условие за подкрепата на този проект. Господин председател, вие вчера казахте, че в многогодишната рамка ИТЕР е изваден това е проблем. А в смисъл, че ако искаме повече яснота, повече прозрачност и повече безопасност, това е проблем. Има противоречие, защо е изваден от многогодишната рамка, също времено има а, и тази идея за отделен фонд. Има и добри неща, ако се извади нещо от многогодишната финансова рамка. А, това е важен проект, но е проблем и трябва да помислим как да го решим. Разбира се, а, искам да чуя какво мислят колегите. С две думи, това е проекта за становище и ще чакам, колеги, а, вашите мнения. Благодаря, господин председател. Благодаря много, господин докладчик. Тук е господин Штромайер, заместник директор на изследователската дейност и ще му дам думата, за да отговори на въпросите на докладчика и на другите колеги, поискали думата. На първо място Ан Йенсен. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям доклада на а, нашият уважаем колега господин Хартланд. Но искам да попитам а, а, комиста, може и господин Хартланд. А, ние сме под натиск, така да се каже, от страна на комисията, защото комисията се бои, че няма достатъчно яснота а, по отношение на финансирането на проекта Jet в ние не искаме да създаваме проблеми, разбира се. Съвета създава проблем, защото не взима решение по ИТЕР, а, когато а, трябва. А искам да, дам, да дадем сигнал, че можем да предложим допълнителна бюджетна линия в измененията на парламента за програмата JET, за да дадем сигнал, че търсим финансиране за JET и да направим така, защото никой от тези боричкания наши със съвета да не затруднява продължаването на проекта. Аз всъщност искам да попитам комисията, има ли начин да изпратим такъв сигнал и е, със сигурност в бъдеще да не се създадат такива проблеми. Благодаря. Благодаря. Госпожа Карвалю. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на докладчика. Законодателният процес за 2012-2013 се води същевременно с преговорите и обсъжданията на средствата по ИТър. Ние трябва да бъдем сигурни, че включеното в становището няма да окаже влияние върху а, хода на преговорите. Второ, съгласен съм с всичко, което бе казано по програмата. Трябва да имаме споразумение през тази година, за да защото твърде много а, научни изследвания зависят от а, това споразумение. Съгласна съм също така с основните теми, които бяха предложени от докладчика и терен проект, който е от огромно значение за Европа. Ако гарантираме финансиране на този проект, това не значи, че ще средства ще бъдат отклонени от а, други проекти и други изследвания. Трябва да има бихме искали да навлеземе, може би, така по навътре, по-в подробности относно различните категории, свързани с е, нужните изследвания за атомна енергия, но по принцип съм съгласен с, съгласна с структурата, предложена от а, докладчик. Благодаря. Господин Гайер, аз също съм съгласен с предложението за ИТЕР. Това е нещо наистина за приветстване. Струваше ми се, че по този начин съветът няма да а, пренасочва средства, предназначени за ИТЕР, към а, други сфери. Но а, проектът а, ще струва повече средства и ние знаем, а, че а, прогнозата ще бъде прогнозните стойност ще бъде надхвърлена в действителност и според информация а, след земетресението в Япония а, ще има а, затруднени а, доставки а, на а, части, на компоненти, а, така че това ще увеличи разходите. На второ място, по отношение на политиката в следователската сфера, не е желателно съветът, за да консолидира бюджета, да премахне други сектори. Да, някои ще кажат, че резултатите от ИТЕР за индустрията е твърде полезно, но не мога да си представя как ще може да се работи, като се присваяват средства от други линии. Всъщност, ние правим голяма услуга на съвета. Алхайм е избирателния район на господин Камерон, така че дали иска да намери работа за избирателите си или да консолидира бюджета си. Благодаря за аз искам да се изкажа от името на нашия докладчик в Сянка Дерек Хорн, който отсъства. Ние сме съгласни с доклада на господин Хаглунд добре е да се използват неизползваните маржове за ИТЕР. Не приемаме пренасочване на пари от седмата рамкова програма. Това е сигурност. Предложението на господин Хаглун да се мобилизира инструмента за гъвкавост, ако маржените не достигат за финансиране на ИТЕР, трябва да се обсъди. Ние сме съгласни с идеята за свежи пари. Дали от инструмента на, за гъвкавост или от другаде може да се говори. Но смятам, че съвета му е еднакво трудно да приеме, което и да е. Ние определено искаме да говорим за това. При следващата рамка трябва да има специализиран фонд ринг фенсинг. Това означава, че ако няма достатъчно пари от бюджета, държавите членки трябва да го финансират. Аз смятам, че това е добра идея. Социалистите и демократите винаги сме смятали, че подобен подход е добър, но за ИТЕР нещата, трябва да кажа, се затрудниха, особено след Фукушима, както каза Ян Скайлер но нашата политическа група е за проекта като такъв, но това да не става за сметка на други важни части от политиката за научни изследвания. За програмата JET ние не сме обсъждали това в групата. Спонтанно мога да кажа, че доводите са разумни, но да го обмислим по-добре. Благодаря. Благодаря, Раймер Бъргер, докладчик по ИТЕР. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с казаното от Карл. Но що се отнася до четвърто, от, четвърти коригираш бюджет, искам да се върнем към него, защото Създаването на специализиран фонд, за което говорим а, по отношение на други въпроси, е малко по-различно, отколкото резерва, за който става въпрос тук. При, положението, при предложението на комисията, където има аутсорсинг от а, а, EDF към ИТЕР се получава разминаване. Трябва да имаме политически приоритети и да ги спазваме, а не да застрашаваме проекти от рода на ИТЕР, понеже а, има нарастване на разходите. Трябва да помислим за специализирания резервен фонд и да видим дали държавите членки могат да дадат носки специално за него. Това означава, че при сериозна финансова ситуация трябва да се премине към междуправителствено финансиране. Дали това трябва да се финансира само от държави членки или от бюджета на Съюза? господин Гарига каза, че създаването на резервен фонд означава нещо друго. Той каза, че иска специална политика и критерии за отпускане на средствата. Карл трябва да поясни, защото ако разходите е, се превърнат в преразход, ние не искаме да преминаваме е, в посока между правителствено финансиране. Има едно смесване на източници на финансиране, което е проблем. Благодаря. Благодаря, Емер. Искам да подкрепя казаното от Емер току-що. Е, идеята да се излезе от общностния бюджет. А програма е включена там е от самото начало и финансиран на 100% от е, общия бюджет. И това е безкрайно опасна идея. Доста изкушаваща идея, но много опасна. И тя противоречи на всичко, което и парламента, и е, комисията е, са искали. И ако парламентът приеме подобен подход, всъщност ще стигнем до бюджет алакарт, както се казва. И този бюджет ще включва, ще обхваща само политики, представляващи интерес за Европейския съюз, а не и за държави, на държавите членки. С съответно такива други бюджети по мярка. Това е безкрайно опасна идея. И както казва Раймер, този целеви специален резервен фонд е добро нещо, но не трябва да се надхвърлят определени а, е, граници. Може да се включи една нова финансова категория, примерно, но може да се предвидят допълнителни финансирания от държавите членки или от трети страни по общности програми. Това непрекъснато се прави. Така че а, е, е, този е, резервен, специален резервен фонд е едно нещо, а е, аутсорсинга, екстернизирането на ресурсите е нещо съвсем друго. И при Девид е, Коперфилд има нещо такова. Да, това ви пречи, аз ще го махна. Но нека все пак да изчакаме преди да се подадем на това изкушение. Моника. Благодаря. Да, всъщност аз имах абсолютно същите бележки и щях да ги изкажа. ако ако кажем, че ние ще играем само а, консултативна роля, това наистина е опасно, защото това е нашия проект. Ние сме го подкрепили от самото начало. А, радвам се, че за ИТЕР наистина подхода ни е общ, споделен. Важно за мен е също така, че това е един много продължителен, дълъг във времето проект. Какво ще се случи през 2018 година в Калараш или Кадараш? Äh, ако е, предвидим това, крием главата си в пясъка. И наистина трябва постоянно, динамично да се провежда анализ на разходите. Е, трябва да се следи как се подписват договорите, при какви условия, е, защото и в миналото и сега има договори, при които не е ясно е, дали резултатите отговарят на първоначалния вариант на договора. Да речем, ако е бил договор за 200 милиона евро, след това с разходите, реалните разходи е изчислен, има съответна сума, но има сериозно разминаване между предварителните прогнозните изчисления ялта. Какво правим в такъв случай? И ако тръгнем от този принцип, да речем, ако наемете адвокат и той разбере, че ще му се плаща на час, ще изработи много повече часове, отколкото ако му плащате по друг начин. Така че това е нова област и тези, които работят в нея, се нуждаят от правна сигурност. Наистина, ако сключвам договори за 2012-2013, не, няма да има проблем. Достатъчно е да се иска да няма забавения, закъснения и да се следи за това, че се произвежда по предвидените разходи. но тези, които ръководят проекти, знаят, сблъскват се с тези затруднения. И за това смятам, че трябва да действаме бързо и да гарантираме тази сигурност. можеме, разбира се, да е, обсъждаме и детайлите, но трябва да се гарантира такъв специален резервен фонд. И а, е, трябва да има и политическо сътрудничество между парламента и съвета, а това води до сериозни затруднения при конкретното управление на проектите. А, тук се спомена Япония, положението там – Надявам се, че ще получим допълнителна информация за доставките на части от Япония. Има и друг проблем. ИТЕР не може да реши проблеми при сериозно земетресение, така че трябва да се прояви гъвкавост, да не се предвиждат твърди размер на сумите, все пак трябва да има предвиден съответния резервен марш. Господин Хартонг. Благодаря, господин председател. Миналата година се опитахме Имаше опит за създаване на черна дупка в Швейцария не можахме, не, не успяхме, но сега ще го направим за итър, Тоест, ще има една черна дупка, в която ще изчезнат всички средства за всички проекти. Така че ние искаме непременно да има прозрачност, да бъдем информирани за всички всички средства, които се разпределят за кого, как, какво. Съгласен съм с господин Екун, че ние трябва да участваме и при всички, при всички случаи ние искаме ИТАР да бъде част от бюджета. Извинявайте, че искам думата втори път, но искам просто да отговоря и на вашето вашия въпрос и на господин Бъге, дали има риск ако търсиме правителствено решение и ако приемаме е, предложението на нашия докладчик. Аз е, бих бил е, загрижен и ако това е само програма на Европейския съюз. В крайна сметка това е международна програма с международни партньори, имаме и друго финансиране, така че аз не смятам, че решението на господин Еклунг е опасно. Ние трябва да обсъждаме нещата. Но в крайна сметка това не е един чисто европейски проект. Така че мисля, че проблема не е толкова голям и не е толкова опасно, отколкото ако беше само европейски проект. Раймер. Разбира се, може и да се спекулира и да се чудиме дали съвета ще продължи. Ако се съгласиме с подобна процедура. Основното финансиране в бюджета, но след това да се, да се потърси едно междуправителствено финансиране от държавите членки, което да се ръководи само от съвета, без да участва парламента. Не знам а, дали не отваряме котията на Пандора и то не само за ИТЕР, ами и за други проекти. Просто съвета може да приеме това като една покана да си да, да, да, да, да, да прави каквото си иска. В крайна сметка има а, разпоредби от договора, които ни дават а, възможност да се наместим. А, господин колега, Комисията приветства проекто. Становището е съгласно с основните моменти в него. Искаме да ви уведомим, че предложението на комисията след добатите в съвета се промени, насочи се към ядрената безопасност. Това бе едно от приоритетите в е, предложението. Сега е, видяхме, че това е сред приоритетите на парламента, както прозвуча е, от становище на господин Хагланд. Но има няколко условия, които трябва да се а, изпълнят преди да се приема програмата за ИТЕР. Първо трябва да излезе становището на парламента, второ трябва да се стигне съгласие с съвета и парламента за 1,3 милиарда финансиране за ИТЕР, за което, става, за което се говори в становището ви. На базата на миналогодишния опит трябва да разделим финансирането на ИТЕР от бюджетната процедура с 2012, като за това се постигне максимално скоро съгласие. Имахме заседание през юли, но не се достигна до политическо съгласие, тъй като съвета не изготви собствена единна позиция, въпреки усилията на полското председателство. Тъй като няма съгласие по финансирането на ИТЕР, не може да се приеме рамковата програма, а там има и финансиране за други научни дейности, които ще се блокират, ако ИТЕР не се прие. Връщам се към въпроса на госпожа Йенсен. Там влиза и джет. Както знаете, започна а, на а, служителите в проекта JET, е, такива поне са заплахите на оператора, ако не се осигури финансирането е скоро. Сега първо, от гледна точка на съвета може да интерпретираме всичко това, че продължаваме така както и до сега, без да решаваме. Това дали е в интерес а, а, на нещата, не знам. Втората част обаче, как бихме могли предвид натиска, който можем да окажем като Европа, е, да повлияем на Япония е, какво става, ако Европа не спазва базисните си е, ангажименти може да се интерпретира това от съвета. Можем да изчакаме. Знам за джета, ама ще видим по-нататък какво ще правим. Казах, това е опасно. Вторият дебат за създаването на специализиран резервен фонд. Уверявам ви, че както каза господин Хаглунцов в проекто становище, намерението на комисията е европейския бюджет да не става заложник при получаване на недостиг на средства. Както каза господин Феминг в второто си изказване, идеята е големите международни а, проекти да имат а, подобно а, възможност за подобен целеви фонд или целево финансиране. Може да го кръстим както искате. А, господин председател, дайте предложение за терминология. Нямаме нищо против. Както се казва в проекта становището, радваме се, че има напредък по проекта по отношение на управлението, стопанско и корпоративно и особено за съкръщение на разходите. Комисията много ще се радва да види подобрения и на европейско и на международно ниво, както посочи и парламента. В заключение, комисията приветства готовността на парламента да започнат пре, е, преговори за намиране на решение за допълнително финансиране на е, ИТЕР с 2013 година на базата на предложението от миналия април комисията очаква подобно отношение от съвета и, и да започнат колкото може по-скоро преговори. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Господин председател, малко коментари. Благодаря колеги за насърчителните изказвания. Сигурен съм, че пак ще намерим широк консенсус по този въпрос. Първо, за изменение 4 трябва внимателно да процедираме. Не може да изпускаме преливане на разходите. Това господин Бергер го каза и други го казаха. Сигурен съм, че по съществената част нямаме разменения. Що се отнася до създаването на нова функция или ред, съгласен съм. Хубаво е, че всички са съгласни да има специализиран резервен фонд и че е добре да се ползват свежи пари, а не да се пренасочват. Как технически ще го направим? трябва да го обсъдим и да сме сигурни, че разбираме едно и също, е, използвайки дадени думи, защото не е хубаво сега да се подклажда недоверие. А... Виждате моето предложение. Смятам, че с колегата Йенсен и с други колеги можем да предложим дори текста, който да а, не допуска двусмислици. Същевременно съм съгласен с някои от пасенията, споделени от комисията относно създаването на отделен бюджетен ред за проекта JET защото и там си има не само плюсове, а и минуси. Трябва да направим внимателен анализ. Сигурен съм, че ще се разберем. За колегата Холмар, който не е в залата, но все пак аз съм съгласен с нейните съображения, когато става въпрос за проблеми с финансирането. Подчертавам, че според мен проблемите идват от към съвета, а не от парламента. Разбира се, от гледна точка на съвета нещата може да са обратните, но все пак обезпечаването на ИТЕР а, с финансиране, ако това не става, не ние сме виновни, но както и да е. Това поне е общо впечатление в парламента. Но от друга страна, нашата праволинейност има и минуси, а именно затрудняват се продължаването а, на други дейности. Чухме за джет, но има и други. Както и да е, ще се радвам, ако имате идеи за преформулировки или изменения по текста, за да нямаме а, двусмислици. Много ще се радвам да ми ги пратите по електронна почта. После, разбира се, ще се видим лично да обсъдим и да доведем до край текста на това предложение. Се надявам това да стане преди вакансията. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Благодаря на всички изказали се. Благодаря на комисията. Много интересна дискусия. Припомням, че ще разгледаме на 8 септември проекто становището. Измененията трябва да бъдат внесени до 9 септември 12 на обяд. Гласуването по принцип в комисията ще се проведе или на 22 септември, или на 4 октомври. Преди глас, гласуването в ИТРЕ на 6 октомври и също така пленарна зала или втората октомврийска сесия или през ноември. Да, малко надхвърлихме 10.30, защото беше предвидено да се гласува от 10,5. Нека сега да преминем към гласуване с... А, като започнем с 22 точка, доклада на господин Хаглун, след това 23, защото трябва да ни напусне господин Хаглунд. Трябва да си тръгне по-рано. И така, моля секретарията да предупреди колегите, които все още не са в залата, да дойдат, защото преминаваме към гласуване. Няколко секунди ще изчакам това. И а, ви предлагам а, да, започнем с доклада на господин Хаглунд и след това на господин Ласло Сурян и после докладите на госпожа Матера, която би трябвало да а, се присъедини към нас. Така че както и трансферите. Окей. Okay. Un peu de silence, s'il vous plaît. Моля тишина в залата. Alors. И така. Точка 22 господин Агунт, е компетентният докладчик по тази тема. Становище за Зелената книга на Европейската комисия от предизвикателствата към възможността изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕС Два, две дискусии са проведени по тази тема. Пред вас е списъка за гласуване. Така че започваме с изменение първо, което се радва на подкрепата на докладчика. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Един. Въздържали се? Няма. Един въздържал се. Приема се това изменение. Изменение от докладчика, компромис А. Обяснението е в приложението. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Господин Хартонг. Въздържали се? Няма. Приема се. Обхваща изменения 2 и 3. Този компромис. Сега, параграф 2, компромисно предложение, главно Б, също в приложението за, против, два гласа, въздържали се, няма, приема се. Обхваща изменения в края на страницата до 8 и 9 и така стигаме до 10 изменение. Докладчикът е против него, кой е за? Благодаря. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. Е, единайсто изменение на господин Бенцен. Е езиков проблем на датски. Кой е за? Няма. Кой е против? Добре, няма. Няма дъчанин, който да е против. Приема се. От същия вносител, 12-то изменение, но докладчика е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Мнозинството въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение. Докладчика го подкрепя. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Два гласа. Въздържали се. Приема се. 14-то изменение. Докладчика е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Същото мнозинство отхвърля. Това изменение. 15-то изменение. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Против. 1, 2, 3. 3, Въздържали се. Няма. Приема се. 16-то. Подкрепено от докладчика. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Един глас. Въздържали се? Няма. Приема се. 17 на господин Бенсен. Докладчикът е против. Кой е за? А, против. Въздържали се същото мнозинство. Социалисти и Обединена левица са за, другите са против. 18. Кой е за? Против. Два гласа, въздържали се няма, приема се. 19-то изменение на две части. Първата част. Докладчикът е за тази първа част. Кой е против? Един, два, три, четири гласа. Въздържали се. Първата част се приема. Втората част. Кой е за? Докладчикът е против обаче. Кой е за, кой е против? Отхвърля се. Отхвърля се. Оттеглено е 20-то изменение, 21-во. Докладчикът е против. Кой е за? Автора. И господин Маргантини. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 22. Докладчикът е против. Кой е за? Господин Морганти. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Всички са против, освен носителя. Отхвърля се. 23. Кой е за? Кой е против? Двама. Въздържали се? Няма. Приема се. 24 на господин Балчитис с устно изменение от докладчика, включено в приложението. Това, което е записано, трябва да се добави. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Три гласа. Въздържали се. Благодаря. Приема се. С устното изменение. 25-то е, изменение, докладчикът е против него, кой е за, против, въздържали се. Отхвърля се това предложение. 26-то на господин Хартонг, докладчикът е против, кой е за. Кой е против? Мнозинството, въздържали се, отхвърля се. 27 и 28 са идентични, докладчикът е против, кой е за? Господин Алфонси, кой е против? Всички. Въздържали се? Отхвърля се. Тоест и 27 и 28 се отхвърлят. 29-то кой е за? Левицата, кой е против? Всички останали, въздържали се. Отхвърля се. 30 изменение, докладчикът го подкрепя. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Господин Артонг. Въздържали се? Няма. Приема се 31 от същите вносители. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Против? Два гласа. Въздържали се? Приема се. И така гласуваме целия текст с приятите изменения. Кой е за? Кой е против? Господин Артон, кой се въздържа? господин Марк Моргант и госпожа Летман. Добре, благодаря ви. Поздравление за докладчика. Сега преминаваме към доклада на господин Сурян, 23-та точка. Sur, euh, euh, donc, la vie sur le semestre européen. Европейски семестър за координация на економическите политики. Докладчика е против. Кой е за? Благодаря ви против. Въздържали се. Отхвърля се. на изменение на докладчика за Става дума второ компромисно изменение. За, против, един, няма въздържали се, приема се. 11-то изменение на докладчика. Кой е за? Против. Един. Приема се. 12-то на Хагунд. Докладчика е против. За. Либералите. Зелените. Кой е против? Всички други. Въздържали се. Отхвърля се. Трети, компро... Трети компромис на докладчика за против. Няма такива. Един въздържал се. Значи, това са измененията до 16 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Извинете. Забравих, че трябваше да гласуваме и компромис номер 4. Кой е за компромис номер 4? Компромис на докладчика против. Господин Хартонг, въздържали се един, въздържал се. Приема се и 15-то също се покрива, 16-то е гласувано. Компромис номер едно за против. Един. Въздържали се. Няма въздържали се. Приема се. Плюс и второ изменение. Сега трето на докладчика. Кой е за? Благодаря. Против. Социалистите са против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение се отпада. Пето на господин Хаглунд. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се. Шесто на Гуалтери. Докладчика е против. Кой е за? Против? Благодаря. Отхвърля се. Седмо на докладчика. Докладчика е за. За, против. Благодаря ви. Въздържали се. Приема се. И окончателно гласуване за против. Двама против. Обединената левица приема се. Поздравления на докладчик. А сега гласуваме докладите на госпожа Матера, която е сред нас. Точки от дневния ред. Кои са точките? 18-та точка от дневния ред, 19-та и 20-та. Имате списък на гласуване, една страница само. Да, да. Да, да, всъщност са едни и същи изменени. Първо, има изменение едно, докладчика е против, кой е за? Кой е за? Трима, шест. Кой е против? големите групи. Господин Хартунг. Въздържали се? Отхвърля се. Компромис А. Главно А. За. Против. Господин Хартунг. Въздържали се? Приема се. И то включва изменение 2, изменение 3 на господин Алваро. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се със същото мнозинство и окончателно гласуване с из... доклада с измененията за, против, въздържали се, един въздържал се, удок... приема се. Значи, гласувахме точка 18 и 19. Точка 20 обаче става дума за техническо, техническа помощ. Там трябва да гласуваме. Имаме ли списък? Няма. Няма изменение. Значи, доклада по точка 20. Кой е за? Госпожа Матера, вие за доклад, за, за доклада ли сте? Да, добре. Няма изменение и докладчика не знае вече за какво става дума, защото съседа я разсейва. Решихте ли вътрешно италианския проблем? Сега, кой е за, против? Трима против, въздържали се. 20-та точка, доклада за техническата помощ по инициатива на комисията се прие. А сега Гласуваме анблок трансферите. Сидония. Трансферите 9 по 9, 12 и 17. Аз ви предлагам да ги гласуваме анблок. Кой е за? Трансферите за, против, Логично. Въздържали се. Трансфери 9, 12 и 17 се приемат. А, поздравявам докладчика. И сега доклада Коцолино. Точка 24. Имате ли списък на гласуване? Изменение на господин Хартунг, Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря ви. Отхвърля се. Изменение номер 2 на господин Козловски. Докладчика е за. Кой е за? Против. Двама против. Въздържали се. Приема се. Компромис главно А на докладчика за против. Двама против. Приема се. Следващите две изменения отпадат. Изменение номер 5. Не, и то отпада. Шесто на господин Козловски. Докладчика е против. Кой е за? Против. Трябва да провериме по електронен път. Носите ли си картите, защото не мога да ви преброя. Имам ли право да гласувам? Да, имам право да гласувам. Така, ще гласуваме изменение номер 6 на господин Козловски. Започнете гласуването. Хайде сега. Това е белгийска електроника все пак. Има, трябва да загрее малко. Не, не работи така. И ми съжалявам. А, тръгна. А, е НП, какво, какво трябва да се гласува? Край на гласуването. И сега Суспенс 15 против 16 за. Приема се. Поздравявам вносителя на изменението. Седмо отпада след като 6 е прието. Устно изменение на докладчика. Кой е за, против? Един против. Въздържали се. Приема се. А сега Имаме разделно гласуване. По компромис главно Б докладчик е подкрепя и двете части. Първа за, против, въздържали се. Един въздържал се, приема се втора част. Докладчика е за, кой е за, против, либералите и господин Хартунг, въздържали се, приема се. Девето беше влез, е влезло в компромис Б. Осмо отпада. И значи трябва да гласуваме изменение 10 на Козловски. Докладчика е за, за, против. Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. Компромисно голямо це на докладчика за против един, въздържали се, приема се. Той включва всички, включително и 13-то изменение, така че сега гласуваме окончателния текст за против. Двама против. Въздържали се, няма въздържали се, приема се с голямо мнозинство. Господин Кодзолино, нашите поздравления. И сега предлагам да минеме към точка 21. Господин Алфонси, нещо да кажете по точка 21? Доклад без изменения. И вие сте за. Не, не, просто да проверим. Да. Кой е за, кой е за господин Алфонси? За господин Алфонси вдигнете ръка. Против. Един против. Въздържали се, няма въздържали се. Поздравявам, поздравяваме господин Алфонси относно партньорството в сектора на рибарството с Република Каво Верде. Alors, je vous propose d'achever les... Така, нека да приключим гласуването с трансферите и след това ще се върнем а, по дискусията. И така, по трансферите приехме а, тези които са свързани с мобилизиране на Европейския фонд за приспособление към глобализацията. Остават ни 20 и 24 трансфер по отношение на Сидония. Доклада е Сидония. Сидония по 20. Uh, Скъпи колеги, този трансфер е доста важен. 20 трансфер. Разполагате с подробна информация по точка 25 във вашата документация. Защо е толкова важно? Защо? Защото от политическа гледна точка този трансфер е от решаващо значение, тъй като ще укрепим бюджетния ред, отнасящ се до сътрудничеството с страните от Средиземноморието. Целта е да разполагаме с ресурсите, за да укрепим това сътрудничество с Северна Африка. Знаем как стоят политически нещата. Обсъждали сме го не само тук в комисията, а изобщо. Знаем, че имаме нужда от пари за тази е, подкрепа. Друга причина за значението на този трансфер – е източника на средствата. Тези ангажименти се вземат от няколко бюджетни реда, които са важни за Европейския парламент. С председателя получихме искане от комисиите АФЕТ и ДВ. Те изразиха безпокойство за изместването на тези средства, които са за сътрудничество с Латинска Америка и Азия. За прехвърлянето на тези средства разбира се, трябва да поясним. Позволих си заедно с председателя да поканя съответните представители на комисията. Колега, какво ви е смешно толкова? Може и да не е смешно. Трябва сериозно да подхождаме към този въпрос. Доколкото знам, тук има представител на комисията, който може да ни обясни защо няма възможност да се ползват първоначално планираните за Латинска Америка и Азия ангажименти. Получихме писмена информация от комисията. Според мен тя е с тази информация съвсем ясна за някои от проектите няма възможност да се приложат на място. А нашата роля като бюджетна комисия е да направим така, че ако няма възможност да се освоят парите поради съображения на място, тези пари да се пренасочат, за да не се губят бюджетни кредити. Искам да се възползвам от възможността също е, за дебат е, по въпроса и обяснение от комисията. И аз имам въпрос към комисията в този момент, а именно трансферът е, касае ангажименти. Става въпрос за крупни суми. Какво планира комисията по отношение на плащанията, свързани с тези дейности? дали е, ще се задействат нещата от същите редове или ще дойдат плащанията от другаде. Това не ми е ясно. Може би отговорът е съвсем прост, но от искането за трансфер това не е очевидно. Това е от мен и господин председател ще се радвам, ако е, дадете възможност за открит дебат. Благодаря, си, благодаря Сидония. Госпожа Муниос поиска думата. Благодаря. Мунис се казвам аз, а не Мунюс. Моля да ми извините, казва председателят. Благодаря. Да, това е изключително важна и деликатна е, точка, която трябва да бъде дискутирана преди да бъде гласувана. Всички са съгласни с това, че има пълен, абсолютен а, приоритет, а именно подкрепя подкрепа на демократичните процеси в Южното Средиземноморие. И ние трябва да правим солидарност в бюджетната сфера. Е, не трябва само някои редове да поемат цялата тежест обаче. Тук всъщност въпросът е принципен. Комисията и Комисията външна политика да определят политическите приоритети, което намира своето отражение в бюджета с определени редове за Латинска Америка. И наистина те са и Азия, и те са изключително важни от наша гледна точка. Но тъй след като се появяват и други проблеми, не трябва да финансираме ангажираните ангажиментите и не можем да пренасочваме а, средствата, а, да лишаваме едни, за да облагодетелстваме други. Не може да се премине към нови приоритети без да се консултират съответните комисии, които определят а, външната политика. Това, което буди тревога, е, че комисията прави това предложение без каквито и да е обяснения и разяснения. И не са убедителни малкото аргументи, които са изложени. Казва се, че не са достатъчно освоени средствата, но това, което буди тревога е, че комисията има съответно отношение към Латинска Америка, някакви предразсъдъци. 26 милиона ще бъдат съкратени, но за 2013 100 хиляди милиона. И наистина, след като това е недопустимо комисията да приеме собствени приоритети без да отчита мнението на парламента и се обръща директно към бюджетната комисия, не към специализираната комисия, които трябва да се произнесат първо. Става дума за комисията за развитие и комисията по външна политика. Нуждаем се от повече подробности за изпълнението на различните бюджетни редове и обяснения преди да се е, приема подобни трансфери и недопустимо е за Мексико да има две програми, едната да бъде лишена от средства, защото трябва да се финансира Южното Средиземноморие. Така че се обръщам към Европейската комисия и към нашата комисия да се предвиди този въпрос. Благодаря, госпожо Мунис. Георан. След като се изказа госпожа Мунис, аз имам само две думи да кажа. Съгласни сме с този подход. Не може всеки път, като нещо се случи в света, било то криза с, с а, изхранването или а, някакви стачки да а, разтурваме целия бюджет а, и то прият а, съвсем наскоро, миналата година. Вчера го говорихме с мониторинговата група за южната част на Средиземноморието. Аз съм член на групата. Въпросът е, че трябва да имаме дългосрочна, устойчива политика. Това е само първия транш от един голям пакет, 1,2 милиарда за арабската пролет. Трябва да намерим устойчив начин да решаваме този въпрос. Чакам комисията да обясни защо прави това предложение. Но Макар да не ми харесва, не мисля, че може да, го, да блокираме това предложение, защото в такъв случай ще трябва да изчакаме да мине лятото и това ще се разтълкува като много труден политически сигнал, който също не е приемливо. Затова, ако не предложи нещо друго комисията, смятам, че сме под такъв натиск, че сме длъжни да го одобрим но от наша страна приемете го като ясен сигнал, че това е за последен път. Е, чакам обяснение от комисията. Благодаря. Георен Салвадор Дерига. Да. Бюджетната комисия се доверява на предвижданията на Европейската комисия за приемане на трансферите. Но в този конкретен случай е ясно, е, че специализираните комисии, т.е. външни работи и развитие, е, не разбират е, обясненията на Европейската комисия. Е, тя е, иска да изпълни една цел, важна наистина, на Северна Африка, като се използват средствата от други редове, за които се предвижда, че е, няма да бъдат освоени през второто 6 месече. След дискусия с Комисията по външна дейност. Разбирам, че става дума за една от двете програми Мексико, за които комисията не е представила достатъчно аргументи и обяснения за прекратяването на тази програма. Бюджетната комисия не може да прави политическа оценка. Това е работа на комисията по външна дейност. Но да, днес трябва да приемем това, защото не можем да го протакаме безкрайно, но ние също, подобно на другите оратори, се надяваме, че комисията ще ни отговори на въпросите. Именно, ако намалим с 25 милиона помощта за Латинска Америка, прият от нашия парламент, как ще изпълни политическия мандат комисията, като целта е да се развиват програми за сътрудничество в Латинска Америка. Благодаря ви, господин Хартунг. Ik denk dat er geen cent naar Noord-Afrika moet gaan op het ogenblik. Eh, we zijn heel erg enthousiast over de democratische ontwikkeling. Благодаря. Трябва да гледаме към Северна Африка. Много ни радва демократичните събития там, но не е ясно какво ще се получи като приключат. Много ще е трудно да се определи. Искам да кажа, че помощта за развитие е задача на държавите членки, а в никакъв случай не е задача на Европейския съюз. Благодаря, Лавия. Благодаря, господин председател. Споделям изказаното от колегите, тази загриженост от името и на други комисии, които са компетентни в сферата на външната политика. Но с оглед на сроковете и предстоящ летен отпуск, трябва да дадем силен политически сигнал относно политиката за съседство в Средиземноморието. Искам да се възползвам от присъствието на комисията и да задам въпрос какво смята тя да прави и по-специално за 2012 година, като се съкрати предвидените плащания за някои редове от 2012. знаем какво предстои за обсъждане от Корепер. Има някакво противоречие, не само за ангажираните средства, и за реалните плащания. Благодаря. Ще дам думата на комисията, но да направим преди това две уточнения – и по повод наказаното от госпожа Мунис. всеки път, когато трябва да вземе решение нашата комисия по трансферите, компетентните комисии по тези въпроси винаги се уведомяват за това. Неформално, защото нямаме време за това, но те се информират. И този път, този път получихме писмо, подписано от председателя на Комисията външна дейност и на Комисията развитие по този въпрос. И второто нещо, което искам да кажа, наистина трябва да осъзнаем ясно какво решение ще вземем днес. Днес сме длъжни да гласуваме. Ако не го гласуваме, след като съвета гласува, трансфера се приема. Може и да не гласуваме, което е, би било начин да подкрепим предложението на комисията. Ако гласуваме против, трансфера загива, всеки ще сбере политическото послание. Ако приемем изменение, най-низко размер е този, който ще бъде прият. Това е правилото. Ако става дума за размера на съвета, той ще бъде прият или пък нашия. Това е ситуацията в момента. Така че, господин директор, обръщам се към Европейската комисия. Конкретни въпроси бяха зададени тук. Имате думата. Merci, Monsieur le Président. Uh, I will switch е, to, uh, to English е, for the answer. Uh, ще отговоря на английски, господин председател. Благодаря, отбелязвам си, че а, а, целта, за която е посочена за трансфера, се приема. Ние трябва да откликнем на събитията в южната част на а, Средиземноморието. Това а, е, очевидно се приема преди да се изпрати това предложение към парламента и тази комисия, имаше две съобщения през март и през май от комисията. Там се даваха основните бюджетни редове и се представяше целият пакет, който се предвижда за тази а, зона в наше съседство с Европейския съюз. И в коригиращо писмо номер едно се даваше е, конкретната сума по отношение на 2012 година на бюджета за 2012, както и е, периода, който обхваща е, този пакет 2011 на отложена реакция 2012 за последващо финансиране, както казах, цяло Целият размер за зоната възлиза на 1,2 милиарда. Това са свежи пари и това се прилага в коригиращото писмо. Средства, които ще се вземат от а, а, функция 4 от а, неразчетените средства от а, инструмента за гъвкавост. А, това са средства, които ще се насочат към тази зона, плюс ще има елемент на пренасочване, пари, които вече са планирани в бюджет с 2011 а, а, и са посочени бюджетите редове за 2011 първо, после за трансфера. Какви са критериите е, за определяне на източника на трансфера? Първо, да се разгледа как стои положението с а, освояването. За Латинска Америка има увеличение на неразплатените ангажименти. А, това означава, че а, темпото на освояване вече се забавя. На второ място, но не по важност, бяха избрани държави, които все по-малко зависят от външна помощ и за които може да се предположи, че в близко бъдеще видът помощ, която ще се получава от Европейски съюз, ще има друго естество. Това са страни, които през изминалото десетилетие са поддържали устойчиво ниво на економическо развитие. Дори някои от тях стават държави донори, а не само бенефициенти. Така стоят нещата за Индия и Тайланд, например. Що се отнася до Латинска Америка, Мексико в частност, изглежда е въпросът е, будеш най-много безпокойство. Както се обяснява в мотивите за трансфера, има една програма, за която държавата все още не е оформила стратегия за а, реализация. На тази основа може да се отложат някои от действията, предвиждани там, без да се засяга компонента а, от програмираните средства е, насочен е, за намаляване на бедността. При Венецуела е, липсва интерес от страна на националните власти и поради това по отношение на въздействието на предлаганото съкръщение това трябва да се отчита. Комисията разгледа всички възможности за пренасочване на средства и на базата на посочените критерии. Това са източници, които бяха определени и те при сегашното положение, отчитайки тези елементи, могат да бъдат пренасочени. И в заключение, като общо твърдение, Европейския съвет съюз има възможност да направи преглед на програмата, на финансовите пакети, дефинирани преди 5 години. Тогава светът изглеждаше инак, междувременно той се промени. За това има възможност да се уточнят и актуализират нещата предвид на сегашната ситуация се открояват нови приоритети. Това предполага гъвкавост на бюджета. Накрая а, за тези части от бюджета общото въздействие е около 5% от целия пакет за Латинска Америка и Азия. Благодаря, господин председател. Благодаря много, госпожо докладчик. Предвид обмена на мнение и отговор на комисията, какво предлагат? След като изслушах дискусията, за мен стана ясно, че е изваредно важно да изпратиме сигнал, че искаме допълнително финансиране за сътрудничеството с Северна Африка, след събитията, арабската пролет и предвид рез, резервите на специализираните комисии, ние като комисия по бюджетите трябва да си сътрудничим с комисията. Тук толкова, доколкото това е възможно до крайна степен. Има специални линии, които отпускат средства за Латинска Америка, за Централна Америка там сме сигурни 100% на практика, че тези пари няма да се освоят. Че, че има излишък. Ще има излишък. Няма да има освояване. Така че ние сме длъжни да направим така, че тези средства да бъдат трансферирани там, където ще бъдат освоени. Напрак, явно, че явно при осъществяването на тези проекти има погрешен подход и според комисията нещата няма да се оправят. Е, вече сме юли месец, средствите няма да се разходват, така че ние трябва да направим всичко възможно да има осъществяване на плановете, но разбирам. Разбирам, че тук няма да стане, тъй като не е развито достатъчно сътрудничество с органите на съответните страни, така че аз бих ви предложила да гласуваме за трансфера. Така, значи подлагам на гласуване този трансфер. Докладчика подкрепя. Кой е за? Против? Двама. Въздържали се? Двама. Трима. Четирима. Добре, значи този трансфер е прият. Поздравявам цялата комисия по бюджета, защото нека си представим какви биха били коментарите, ако гласувахме против. Европейския парламент предпочита да си запази паричките, да подпомага, да подпомага господин Чавес, вместо да подпомага а, арабската пролет. Това биха били коментарите. Но това е политически вод крайна сметка ние подкрепихме демократичните движения в Латинска Америка, когато му беше времето, а сега подпомагаме демократичните движения в Северна Африка. Това не означава, че ще вземеме пари от Латинска Америка а просто сме установени, че някои от програмите, не всички, някои от програмите не функционират както трябва, така че аз ще отговоря на съвместното писмо, което ми бе изпратено от председателя на комисията по разви... за регионално развитие и външните работи, за да им обясна духа на нашите на, нашите, е, на нашето гласуване на госпожа Монис. Мисля, че лесно е да се прави демагогия. Е, разбира се, въпроса не се задава, когато казваме, предпочитаме Северна Африка и демокрацията пред Чавес. Не, трябва да се каже – че подкрепяме лати... Е, арабската пролет, като намериме други източници на финансиране. Колкото до Чавес, нека да не, да не бъркаме нещата. Всички азиатски страни се възползваха от е, средства на Европейския съюз. Говориме за Латинска Америка. Латинска Америка не е само Чавес. Аз е, ето ще спомена Мексико и ако за бъдеще някои средства не се освояват или не се разходват прав... Е, както трябва или достатъчно, нека да, да направиме трансфери към други страни, защото става е, дума за Латинска Америка. Нека да ги разходваме в Латинска Америка. Е, има други страни, които имат нужда от с тези средства. Така че, господин председател, това е едно двойно наказание за Латинска Америка тъй като Латинска Америка финансира до голяма степен Северна Африка в случая, тъй като ние намаляваме финансирането на Латинска Америка, пък да не говориме, че нямаме и правно основание. Така че имаме нужда от някакъв допълнителен инструмент. Така, нека, нека да не правиме демагогия, а, като а, с, с, с шигички и то не е много уместни, господин председател. Благодаря, госпожо. Ще изпрата на председателя от Албертини, на госпожа Жоли в духа на казаното от вас, което ще бъде взето предвид в какъв дух сме гласували. Така и ни остава още един трансфер. Трансфер номер 24. Госпожо докладчик, Тук има по-малко спорни моменти, но а, трансферът е важен, защото е индикатор за предстоящи проблеми. Той подсирва плащането за реализацията на част от седмата рамкова програма по отношение на конкурентоспособността и иновациите. Е, разчетите първоначално на комисията бяха консервативни Очаква се обаче усвоението да тече по-бързо и сега има нужда от 33 милиона евро. Това е първия важен момент. Второ, дойната крава за да умира, а именно връзката с програмата за енергетика на, за европейското опозоряване на енергия. Да, с този а, ред лекичко се поизчерпва и скоро трябва да решим откъде ще намираме пари за подобни трансфери, но аз препоръчвам този трансфер. Благодаря. А, и така, няма други желащи да скажат кажат. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Благодаря на Сидония, казвам. Сега е, за другите институции имаме няколко трансфера. Хелга. Um, purpose... По първия искан трансфер целта е да се поиска пускане на пари в размер на 158 милиона евро, замразени за сега, за външна система за разработка и експлуатация на софтуерни системи. По отношение на мониторинга, принципът на субсидиарност при вземане на решения, комисията възнамерява да засили мониторинга на базата на софтуерна платформа, за да може в скоро време да се извършат допитвания до местни органи на управление по законодателния процес. Необходимо е да се разшири информационното обезпечение. Миналата година нямаше достатъчно информация, затова комисията сложи този, този бюджетен ред в хладилника, така да скаже, и смятам, че сега може да приемем това предложение за бюджетен трансфер. Отлично. Нека да гласуваме. А, Извинете. Да, вие сте за. Това искате да кажете. Добре. Кой е за този трансфер? Благодаря. Кой е против? Един. Въздържали се. Приема се. Инф Две. Следващия път. Трансфер. Следващото искане, следващите три трансфера е по член 22 на финансовия регламент. Той гласи, че институции, освен различни от комисията, могат да извършват трансфери в рамките на собствените бюджети, ако в седмичен срок бюджетният орган не а, отправи съществени възражения, трансферите се приемат. Те се, тези трансфери се отнасят а, за а, ободин, за общост 700 хиляди, 1,3 милиона, Аз не виждам проблем да се позовем на член 22 от финансовата, финансовия регламент и съм за. Добре. Добре. Е, нека да гласуваме анблок. Инф 1, инф 2 и дек 1. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Един. Въздържали се? Благодаря. Приемат се и трите. Транс... Няма други трансфери, Хелга. Това е всичко. Поздравления! Приключихме с гласуването, но не сме приключили с сутрешната работа. Така че нека да се върнем на точка 16. Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза. Джовани. Благодаря, господин председателю. Селското стопанство в тези райони се ползва от програмите по ЗЕИ, от 1987 година. Има връзка между отдалечеността и тези програми, защото работещите в тези райони а, а, се нуждаят от допълнителни разходи. Става дума за Гваделупа, а, Гвиана, Мартиника, както и Канарските острови, Азорските острови, Мадейра. Целта е да се свият разходите в тези райони, да се отчете именно тази тяхна специфика – като се запази производителността и конкурентоспособността на регионите. Е, с е, общностни помощи е, създаден е специфичен режим за доставки на селско-стопанска продукт 247 регламент, който предвижда специфичните мерки. Две са категориите на предвидените е, мерки. Е, доставки на основни е, продукти, стоки и благоприятстване на селскостопанското производство. Втората група са специфични мерки за подпомагане на производството и пускането в търговската мрежа на местната продукция. С комисия Агри обсъдихме въпроса, установихме, че конкурентоспособността с течение на времето силно отслабна в тези райони поради международната криза, влушила положението в най-отдалечените райони, както и в резултат на някои спогодби, подписани с държавите от АКТБ ни не получили компенсации. С оглед решаването на проблемите на тези територии, установяваме, че безработицата е два пъти по-висока от средната стойност на Европейския съюз, както по отношение на цялото население, така и по отношение на някои категории, именно млади, младеща. Недостатъчни са мерките, които се предприемат От 2007 година е, положението се влушава и е, това, което е предвидено в член 37 на е, междуинституционното споразумение, има увеличение от 69 милиона евро на помощта. Всъщност това в голяма степен отговаря на искането комисията комисия по земеделие. Но ние сме под предвидения в финансовите рамки размер за увеличение от 5% на програмата. Така или иначе сме доста далеч от предвидения разрешен максимален размер. Благодаря ви, господин докладчик. Госпожа Грелие поиска думата. Благодаря, господин председател. Искам само да изразя подкрепата си на казаното от докладчика, защото наистина а, има сериозни затруднения. Освен това ще се разширят и границите на този периметр на крайно отдалечени райони. И а, не а, достатъчно беше а, помощта и по-специално на пазарите. Имам а, такъв въпрос. След а, търговските споразумения от Женева юни 2010 знаете, че на пазара на бананите има допълнителни осложнения и а, комисията каза, че в рамките на пълзи ще се предвидят компенсации, но не виждам къде точно. А, ако може да ни дадете малко подробности. Но съм съгласна с господин Лавия а, да се увеличат средствата а, в тази рамки. Има ли, а, ли отговор на този въпрос, господин докладчик? За бананите. Първо. Да, различни, различни страни, Франция и и Испания се включиха с собствени ресурси, за да подпомогнат най-отдалечените региони, тъй като тези региони е, чувстват много по-силно последиците от кризата, отколкото други. Сега става, става дума за също така за оживяването на сектора банани и конкуренцията с страните от АКТБ. Тези острови, повечето са острови, са много зависими от поддържането на този вид култури и за това трябва да има компенсации, защото до сега компенсациите бяха или несъществуващи, или недостатъчни и особено предвид последиците от споразуменията, отписани от Европейския съюз. Благодаря ви, казва председателя. Искам да кажа, че противно на един слух, който е пуснат а, е, в парламента тези дни и е, който е стигнал до върховете, аз не съм враг на бананите и по-специално на бананите от Мартиника. А, е, обадиха ми се от е, ръководството на парламента да ме попитат защо съм враг на мартиниканския банан. Не съм. Пред... Преди тази сутрин въобще не бях чувал за програмата Позей, за предложенията на нашия докладчик и за проблемите с бананите в някои от френски отвъдморски е, департаменти. И обик Обикновено, когато сме говорили тук за банани, е ставало дума за банани от АКТВ. Този проблем беше решен миналата година. Така че благодаря и на докладчика, и на госпожа Гролие. Срок за внасяне на изменения утре в 12 часа, утре 14 юли, празник на банана във Франция. В комисията ще гласуваме този доклад на 8 септември, а комисията по селско стопанство ще го гласува в края на септември. Остана ни още госпожа Вертман и също така важното досие, свързано с недвижимите имоти или жилищния фонд, сградния фонд. Благодаря ви. Благодаря, че ви дадахте думата. Становището е за промяна на директивата за енергиен достъп от 2003 година. Става дума за възможност реализиране на економии и използване на чиста енергия. Всички държави членки а, а, отдържат а, такси и директивата има за цел да създаде условия за лоялна конференция в държавите членки. Разбира се, държавите членки имат право да вземат и да фиксират по-високи такси. Защо сега трябва да променяме директивата от 2003 година? Защото имаме стратегия, приели сме стратегията до 2020 година. Поставили сме си амбициозни цели и за това трябва да измениме горепосочената директива и можем, трябва да реагираме и на исканията от на съвета от 2008 година и да вземем предвид резултатите от срещата на високо равнище в Канкун. Директивата не, не включва също така и праговете на емисии. Сега, ако решим да, да променим тази директива, какво, трябва, какво ще стане? Първо, има, има два, две неща. Първо, въпроса с емисиите а, на CO2 и въпроса с енергийната, енергийния състав так, таксата такса в се прилага в различните страни от 90-те години и резултатите са много положителни, особено в Финландия, Швеция, Дания, Великобритания, Германия. От, друг, от друга страна, като разгледаме чисто енергийния аспект. Горивата ще таксите върху горивата ще бъдат фиксирани съгласно енергийния състав на горивото и по този начин ще имаме една а, таблица за налагане на налози върху различните горива. Комисията от своя страна би искала да има по-добро, по-добра енергийна ефективност и принципа по принцип е добър, но от друга страна Държавите членки трябва да имат възможност за малко гъв, гъвкавост, за да може да, са, да се впишат в целите на стратегия до 2020 година, т.е. трябва да имат достатъчно марш, за да могат да, нам, да намалят разходите за потребителите, за гражданите. Какво, какво ще бъде какви, какви ще бъдат последиците. Първо, едни екологични мерки, които ще се отразят отрицателно на бюджета на домакинствата с най-малки е, приходи и социалните мерки. И как, за, за какво ще използват държавите членки приходите от тези такси? Ще трябва да се изплатат компенсации на домакинствата с най-малки приходи, най-низки приходи. Таксата върху CO2 обикновено се придружава с компенс, компенсаторни мерки в моя в моя регион, където е много студено през зимата, таксата ще бъде много по-ниска. Тези мер, мерките, които предлагаме, ще се прилагат от 2013 година нататъка и за решение в съвета е необходимо, е, необходимо да се постигне единодушие. Обсъждали сме с докладчиците, съвета е, и мненията на а, държави, на някои държави членки. Ще работим заедно с Комисията по околна среда и транспорт. Ще обърнем по-скоро внимание на а, първоначалните бюджетни предвиждания. Мисля, че е много местно да обсъдим този проблем точно сега. И да видим дали, примерно, таксите от дюкси от е, въглеродния диоксид не могат да се считат е, като собствени ресурси. Значи това ще, това ще са суми, които могат да се вземат предвид е, при изчисляване а, вноската на държавите членки. Вчера обсъдихме въпроса, свързан с собствените ресурси. Трябва да видим дали няма някъде противоречие с разпоредбите на договора и би било необходимо да постигнем споразумение, споразумение между различните политически групи, между различните комисии за да може тази такса върху со 2 да бъде част от собствените ресурси на Европейския съюз. А, ако имате някакви въпроси, аз съм на ваше разположение. От страна на комисията, господин Фонделоп, който е тук, е също на ваше разположение, ако искате да му зададете въпроси. Благодаря, госпожо. Много интересно изложение. И се радвам, че ще направите едни много сериозни предложения. Припомням ви, че графикът ни е следния. Ще разгледаме проекто становището на 8 септември Срок за внасене на изменения 22 септември. Проекто становището ще бъде прието на 13 октомври и водещата комисия ЕКОН ще гласува през януари 2012 година, както вие правилно споменахте. Този доклад ще бъде разгледан в а, а, светлината на причисляване на сумите към собствените ресурси. Сега предлагам да минем към Госпожа Кърва, искахте да кажете нещо, но много набързо, много ви моля, защото имаме още да, да гласуваме още едно нещо. Благодаря много. Бих искал да благодаря на докладчика за така открития метод на работа. Ние се срещнахме, обсъдихме проблемите, които са изваредно сложни. Смятаме обаче, ние от НП смятаме, че трябва да ограничим нашето становище в бюджетни рамки. И, както каза докладчика, да свържеме поената на тази директива с обсъжданията на собствените ресурси Комисията не е направила предложение в този смисъл, но не трябва да влияеме на обсъжданията относно собствените ресурси, така че не трябва да е, навлизаме в много сложната тема, която се разглежда от другите комисии, а просто да се ограничим с съдържанието на директивата. Сега за 3 минути давам думата на Барбара Матера, която иска да каже, че 4 досета за Холандия ще бъдат внесени за искане на средства от фонда за приспособяване към глобализацията. Благодаря, господин председател. Да, мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Четири различни казуса в Холандия. Първото искане предвижда за 800 души в Южна Холандия и Отрехт в 52 предприятия. Съответния размер 2 милиона 665 хиляди евро. Второто искане е, е за Северен Брабант 199 работници, които са били съкратени, рекламната сфера 670 1000 евро горе-долу. 2C е членът, който предвижда участие на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, включително за специфични случаи. Защото това наистина има действително въздействие върху местната економика. Е, отново член 200C на този фонд, 214 е, работника в Оверейсъл, в този регион, е, трябва да бъдат подпомогнати тези работници. Всъщност в момента уча различни езици, не знам дали правилно произнасям тази местност, Оверейсъл отново графичния сектор, пострадал сериозно от економическата криза. Предвидения размер на средствата 700 е 000 евро приблизително. Последното искане тук отново ще видим как съм овладяла холандски, Северна Холандия и Флеволанд. 61 работника, отново в същата а, сфера на дейност, 27 малки предприятия са обхванати. Милион 850 хиляди евро е искането. Из датата за внасяне на измененията 22 юли на 8 септември в комисията трябва да се гласува в пленарна зала, ако няма проблеми първата септемврийска сесия. След бележките и въпросите на колегите, малко промених текста относно искането за мобилизиране на този фонд така че да бъдат по-прецизни е, исканията и е, да има повече яснота за това е, с каква цел ще бъдат освоени тези средства. И тези, които се интересуват от правилното използване на средствата, могат да прочитат текста, защото съм добавила някои подробности в духа на прозрачност. Добавям също така, е, че става дума за две, два специфични случая 190 е, работника, 27 малки предприятия. Наистина е, това е важно. За съжаление, господин Епин го няма. И господин Хартон го няма. Но би било интересно да, да видим какво мислят за подобни проблеми. Благодаря много, Барбара. Така, сега пред... припомням ви, че краен срок за изменения по докладите на Барбара 22 юли. На 8 септември ще гласуваме тук. И в същия ден е, комисията по заедостта ще гласува този доклад. Те ще гласуват преди нас. И сега последна точка 27. Политиката в областта на сградния фонд. Госпожа Моника Хармайер има две досиета и иска нашето мнение по тези два проблема. Моника. Не е сложно, господин председател, това, което искам от вас. Значи, едното е за външната, службата за външно дейност и както предвиждахме, разходвани са повече от 1 милион евро допълнителни, но средствата са оправдани, така че няма никакъв проблем става. Ще, ще ви, ще ви спеста подробностите. Ставаше дума за а, освежаване на сгради, в които през това време не са плаща, не, службата е била освободена от а, наем. Имаше възможност да се откажат средствата за съоръжения за охрана и сигурност 8 милиона, но в крайна сметка просто е, средствата са такива, каквито бяха предвидени на практика. Освен освежаването и а, реконструирането на част от сградата, за създаване и изграждане на зали за медиите, 3 милиона и половина в повече, но тези средства не могат да бъдат взети от бюджета. И като цяло на практика не, не, няма да се увеличи найема, но да речеме а, че срока за на а, наемане на сградата ще мине от 23 на 30 години. Аз познавам давам какви са цените в Белгия. Обикновенно разходите се увеличават рязко след 20 години, така че можем да преговаряме с, Ахса, с, с АКСА, застрахователите. А те да покрият част от а, разходите. АКСА са готови да поемат част от разходите след 20 години наемане на сградата. И а, за това пък ще ще има увеличаване на гаранцията с 2 милиона и 300 хиляди, но като цяло общо взето нещата са в рамките на нормалното. Необходими са някои допълнителни мерки за сигурност, необходими са и малко допълнителни мерки за е, подновяването, обновяването на сградата И ние искахме да излеземе с становище, писмено становище и където в писмен, в писмен вид да бъде записано, че АКСА ще участва след 20 години наемане, но на практика няма кой знае какви промени, така че съм би трябвало да подкрепиме това становище. Аз така бях малко загрижен и разтревожен, когато разбрах, че са надхвърлени е, първоначално разчетените средства, но виждам, че няма проблеми. Кой е за е, предложението на докладчика? За, против, няма против, въздържали се. С е, е, единонично приемаме вашето становище. Сега по втория проект. Äh, er благодаря. да, благодаря на колегата, който се изказа. Казва, че е следил сега, по отношение на сградата на съда, ще бъда кратка. Съдът ни информира, много, на много ранен етап за намеренията си, което наистина е твърде положително и може да служи за пример за останалите. Добре е, когато се предвижат подобни крупни проекти и да бъдем предупредени. Трета кула се предвижда, две са построени, съдът предвижда изграждане на трета сграда групирани са на едно място тези сгради. Не трябва да забравяме, че и Харватия се присъедини към Европейския съюз. И тъй като това достатъчно рано е, се предвижда, ще бъдат намалени разходите. А, дали аз обичам кулите или не, няма значение. А, може би архитектурният проект е добър. А, така или иначе има нужда от а, допълнителни помещения. Това е пето разширяване на Европейския съд. Uh, 9000 квадратни метра, разгърната застроена площ, места за паркиране. А 34 метра, квадратни метра на, на офисите, ще има а, топла връзка между сградите. До а, включване на договора и изготвянето на проекта този процес ще отнеме две години, а 30 или 36 месеца ще продължат строителните дейности, т.е. това ни отвежда 2016-2017 година. Властите на Люксембург и наистина благодаря много на Люксембург е, за е, тази е, роля, която ще изиграе на инвеститор, е, ще се занимае с е, набирането на съответните средства е, и чрез Европейската инвестиционна банка. Всъщност ще бъде изградена сградата от Люксембург а държавата ще предостави под найем помещенията на съда. Поемат се всички разходи. Разбира се, трябва да се съберат всички необходими разрешения. Все още не е определен графика за възстановяване на средствата. Това ще бъде включено в договора. 32 милиона. Предвиждат се, предвижда се и резерв от 10%. И ако се вземат предвид лихвените проценти, инфлацията и така нататък, 239 милиона е а, крайния, а, крайната сума. Е, предвидени са тук и а, ремонтните дейности по поддръжката след 2040 година. ИГХ, wenn er die Zahlen ganz konkret hat, dann eine konkrete zahlenmäßige и когато разполагаме, когато ще имаме окончателни цифри, ще е, ви бъдат съобщени и ще вземем решение. Благодаря. Благодаря много. докладчикът предлага положително становище да изкажем кой е за, против, въздържали се, единодушно. Euh, господин Лавия дигна ръка, а всъщност беше за, ма малко помисли преди това. Поздравления за Моника. И приветстваме тук представителите на Европейския съд. Преди да закрия заседанието, искам да информира Моника, че след нейното запитване работихме с секретарията и с координаторите по процедурата и изключително кратките срокове, с които разполагаме, които вие разполагате като докладчици за тези проекти, свързани с изградния фонд. Координаторите дават зелена улица за една по-кратка процедура. Писменно в момента излагаме това и е, ще вземем решение. Ако има пък проблеми, ще кажете на координаторите. Закривам заседанието за тази сутрин, така че да може по един аперитив е, да вземете преди обяд. Но трябва да ви кажа, че има съвместно заседание с Комисията по бюджетен контрол от 15 часа тук за финансовия регламент с Инге, която ще е в ролята на суперзвезда. Закривам заседанието.